Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und äh, möchte fragen. Добро утро, добре дошли. Нека ви попитам първо дали приемате дневния ред. Ще ви припомня също, че в 10.15 искаме да разговаряме за Турция ще дойдат сигурно немалко колеги. Има ли бележки по дневния ред? Няма. Ще направя едно съобщение. Малко съм ядосан, тъй като председателят на делегацията за връзки с Ирак съобщение за печата заяви, че че не съм гласувал доверие на господин Коплер, на госпожа Коплер, извинете, и съм изискал да се направи проверка по изявленията на госпожа Коплер за положението в лагера. Бяха разменени писма, които почти не доведоха до положителни резултати. Бе поискано представител на лагера Ашраф да направи изявление. Аз отказах да приема това предложение. Надявам се, че ще се съгласите. Трябва още веднъж да разговаряме с госпожа Вашкова и с други структури за това, което заяви господин Коплер за положението в лагера Ашраф. Там не могат да се използват телефони, няма достъп до интернет, не може да се гледа телевизия. Интересно е, според мен, че лагерът Ашраф е с площ 30 квадратни километра. Там се намират чужденци, които никой не иска да пребивават на територията на страната, тъй като са били квалифицирани като съюзници на режима. Какво бихме направили, ако един подобен лагер се разполагаше върху 30 квадратни километра в моята страна или в Съсекс? Нито един от нас не би приел подобно положение. И аз до някъде разбирам това. Но не разбирам защо нашите страни не могат да се погрижат за това да бъдат предоставени места. До момента 200 места са били предоставени от Албания и около 100 места от Германия. Това са единствените две държави, които са предоставили места. Може би може да изградим подобен лагер в избирателния район на господин Стивенсън и така ще решим проблемите. В политическия ми живот все още не съм бил свидетел на подобна дребнавост. Надявам се, че ще ми съдействате по време на разискванията. Трябва да разговаряме с Яна Ивашкова за положението в Ирак след изтеглянето на американските войски от там. Трябва да говорим за насилието на територията на страната, но не бива да позволяваме дискусиите за лагера Ашраф да вземат за заложник и дебатите за Ирак. По предложение на господин Фюле ще проведа едно кратко официално заседание на 1 юли в Страсбург. Това ще бъде проява по случай присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Ще присъстват представители на комисията, както и вероятно външната министърка на Харватия. Мисля, че 1 юли ще е подходящата дата за провеждането на това събитие. Преминаваме към доклада. Трябва да кажа, че текстът, с който разполагате, все още не е в окончателния си вариант – Пренаписахме го в рамките само на няколко дни и продължаваме работа по него. Можете да ни представите бележките си в писмена или устна форма през идните дни. Допуснахме една грешка която допусна и съветът. А именно изготвихме енциклопедия на европейската външна политика, в която упоменаваме всяка страна с по три изречения. Но не мисля, че това е подходящо. Не е подходящо всеки да внася изменения, тъй като не е открил в доклада любимата си страна. Не, ми, не бива да прилагаме такъв подход. Мисля, че в един подобен доклад трябва да изложим по-общи идеи и стратегии. Бих се радвал, ако подкрепите това мое предложение не би трябвало всеки да внася изменения, в които да визира конкретна страна, с което да постави на карта целият доклад. Никой не се интересува от това как точно сме упоменали дадена страна в доклада, с изключение на съответните посланници. Много по-важно е да поставим ударението върху основните проблеми, върху основните послания. Да спорим по тях. Трябва да призовем върховния представител за външната политика и политиката за сигурност най-накрая да очертае своите приоритети. Не бива докладът да се превръща в нещо като смесен магазин. Всеобхватният подход според нас е правилният. Като се има предвид това, трябва да се възползваме от всички свои области на политика, за да реализираме стратегическите си интереси, в световен мащаб. Следва да убедим държавите членки, че в един глобализиращ се свят няма смисъл да действаме по-отделно. Може да се използва принципът на взаимодействието между отделните политики на държавите членки, за да излезе Европейският съюз с, с добър пример. Заедно сме силни, но не по-отделно. Може би трябва да опоменем специално и Великобритания, за да ни подкрепи Джефри Ван Орден. Трябва да опоменем, че Великобритания ще има право на неучастие, на постоянно неучастие по отношение на този доклад. Бележка от залата не на частично неучастие. Председателят и тук вече имаме проблем. I also believe... Смятам също така, че едновременно с това трябва да намерим отговор на класическия въпрос, а именно как да отстояваме едновременно интересите и ценностите си. Това е един от обичайните проблеми, с които се сблъсква всеки провеждащ отговорна външна политика. Как да отстояваме интересите си, без да правим компромис с ценностите си? Мисля, че трябва да намерим начин за изготвянето на стратегия. Загрижен съм най-вече поради това, че имаме ужасно много стратегически партньорства. Където и да отидем по света, навсякъде се говори за стратегическо партньорство с Европейския съюз. Постоянно установяваме стратегически партньорства, но те не са подплатени с стратегия инфлационното размножаване на споразуменията за стратегическо партньорство единствено за да се задоволят отделни страни, не бива да излага на риск цялостната ни стратегия. Трябва да заложим на всеобхватния подход, да определим интересите си, да определим кои са ценностите, които следва да отстояваме на европейско ниво. Трябва да използваме всички политически инструменти от търговията до въпросите свързани с правата на човека. Всичко това трябва да бъде поставено в една рамка, която да ни позволява по-добре да отстояваме нашите интереси и интересите на държавите членки. Това означава, че трябва да има повече съгласуваност между външната политика и използването на бюджетните ни ресурси. Трябва да се засили водещата ни роля. Възможно е, след като се договори МФР, да има повече стратегически партньорства, но това ще означава, че ще има и по-малко средства, за да се поддържат те. Трябва да има и отделна глава за подхода ни към определени географски региони. И тук се намесва въпросът за усъвместяването на интересите и ценностите, най-вече в рамките на политиката на добросъседство. На изток съседните ни страни са европейски държави, а съседните ни държави на юг от Европейския съюз са просто съседни държави на Европейския съюз. И в това е разликата между тези две групи съседни държави. Искам да знам дали принципно приемате тези мои предложения, за да можем да се споразумеем по тях. Днес Знам, че към момента докладът не отговаря изцяло на целите, които сте си поставили, не отговаря и на моите цели. Можем да се споразумеем за посоката. Но ако искате да изготвим просто един доклад, в който да упоменем всички държави по света, можем да го направим. Аз съм ваш покорен слуга. Но според мен трябва да изготвим един доклад, в който да очертаем общата си стратегия, а не да се спираме върху господин Дав и след това господин Ван Орден. Uh, господин председател, аз ще се занимавам с този доклад от името на групата на либералите, както и миналата година. И очаквам с нетърпение тази работа. Смятам, че това е много важен шанс за Европейския парламент да разгледа стратегически външната политика на Европейския съюз, както и нашето място в рамките на тази политика. Напълно съм съгласен с вас относно стила и структурата. Съгласна съм, че всъщност ще се опитам да приложа ще се опитаме в групата на либералите да се противопоставим на този подход на околосветското пътешествие стил Томас Кук. Дори съм по-критично настроен в сравнение с миналата година спрямо липсата на последователност в съвета. Изминалата година не беше добра година за общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. разногласията относно Сирия са много красноречив пример. Ето защо бих искал ние да си изкажем по-смело и по-силно да разкритикуваме неспособността на държавите членки да се ангажират по сериозен начин с задачата за разработване на една обща политика. Разбира се, Току-що видях за първи път проекто доклада, така че дори няма да се опитвам да го коментирам, но все пак имам един въпрос. От текста, който стои пред мен, не става ясно какъв подход възнамерявате да възприемете спрямо политиката за разширяване на Европейския съюз? Не виждам в доклада ви дял посветен на разширяването. И макар на този етап да няма напреднали преговори за членство с нито една държава, не смятам, че това само по себе си е причина да не се споменава значението на разширяването в дългосрочен план за външната политика на Европейския съюз. Господин Фанрон. Благодаря, господин председател. Ще пропусна по-ранните ви коментари. Въпреки, че бих се радвала, ако включите в доклада си специалната роля, която играе Обединеното Красло в политиката по външни работи. Смятам, че имаме нужда от един прагматичен подход, а не от подход, който засилва ролята на Европейския съюз. А изглежда това е основната цел на всички тези дискусии и на конкретния доклад, който разглеждаме. целта е да се стремим към максимално съгласие между държавите членки с цел по-ефикасна дейност. Аз съм съгласна, съгласен, извинете, с а, тази идея, но за целта нямаме нужда от а, намесата на службата за външна дейност. И дори не сме съгласни с целите на общата външна политика и политика за сигурност, мисля, че можем да се договорим за промяна на структурата на службата за външна дейност, която да отразява економическата действителност, с която се сблъскваме всички днес. Някой друг иска ли думата? Господин Галер. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet, aber in der Deli... Аз не исках думата всъщност, обаче смятам, че е правилно, е, както бе казано, че няма нужда да правим около светско пътешествие. В доклада структурата, акцентите трябва да са по-ясни, по-ограничени Нямам какво да, обява, да кажа друго. Подкрепям това, което каза и е, председателят. Uh, putting completely on one side the previous discussion, but your point about um, moving away from Идеята ви е, че не трябва да изготвяме каталог на отделните държави. Миналото казва, че по този начин се изготвя доклада за правата на човека. И преди няколко години се опитахме да променим подхода и да въведем някаква стратегия. Мисля, че подобно нещо може да се случи и по отношение на доклада за външната политика. Подходът се оказа успешен, като основна цел е държавите членки да не включват огромен брой изменения по държавите, които ги вълнуват. А от друга страна, политическите групи трябва да се постараят от своя страна да подплатят големия брой изменения. В противен случай доклада отново ще се превърне в каталог от раз... държави. Така че призовавам с малко повече дисциплина при внасянето на измененията. Mr. Кукан. Господин Кука. You, Благодаря, господин председател. В отговор на въпроса, който зададохте в съпителното си изказване, смятам, че трябва да възприемем вашето предложение. Колкото и ви трудно и взискателно да е изготвим такъв документ, мисля, че трябва да се опитаме да изготвим един стратегически текст. Един подобен документ, като този, който получихме от е, съвета, може да бъде приложение към основния документ, в който се изготвя стратегията. Но в този документ стратегия няма. То е наистина един каталог на отделните държави, на отделните региони и събитията, които се случиха през последната година. Но не това е целта ни. Ето защо аз подкрепям вашият подход. Смятам, че всички ние трябва много по-сериозно да се замислим как можем да подобрим ефикасността на Европейската служба за външна дейност, тъй като за момента аз далеч не съм убеден, че те си вършат работата както го очакваме от тях. Те трябва да имат реален практически принос към дейността на Европейския съюз. За момента това не се случва. Така че, моля ви, нека да не се ограничаваме в времево отношение. Ще подкрепя работа по документа, с която да се определят стратегическите въпроси в основата на европейската външна политика за бъдеще. Благодаря ви. Никой друг не иска думата. Добре, тогава я ще си позволя няколко коментара. Коментарите ви ме окоръжиха, така че ще се опитам да следвам подхода, по който явно има съгласие. И може би ще е добре да обсъдим отново този документ. Андрео, не сме включили разширяването, защото това е доклад за политиката по външни работи и сигурност. Няма причини тук да обсъждаме в подробности преговорите за разширяване или външно измерение на политиката на добросъседство. Политиката по сближаване е свързано с политиката за обличаване на сближаването на Съюза. Но ще си вземем коментара, че предвид. Господин Варобен можем да му изпратим точка 24, параграф 3 от договора. Както казах на колегите, може би трябва да включим една препратка в самия доклад. Там се, се там е записано, държавите членки следва да подкрепят активно външната политика на Европейския съюз и безрезервно в дух на лоялност и солидарност. И ще допринасят за действията на Европейския съюз в областта на външната политика. Ако искате, можем да включим този цитат от договора, този член от договора в началото на доклада. Колегата, който вече си тръгна, всъщност понякога има доста добри идеи. Госпожата Мартини. Ще осведомя господин Ван Орден за коментара ви, защото сме членове на най съща група. Господин председател, господин Ваноиден явно няма как да се защити в момента, тъй като го няма. Всеки има право гласа му да бъде чут, дори да е прегакнал малко като мен. И така приключваме с тази точка от дневния ред. И сега стигаме до отчета на господин Кашман. Майкъл, къде сте? Имате думата. Много благодаря. Благодаря, Елмар. Това е отчет пред Комисията по външна политика с цел по-добра последователност и по-добра съгласуваност между действията на отделните делегации, които се занимават с въпроси извън Европейския съюз. Предвид дискусията относно службата за външна дейност, като поведем преди малко, бих искал да благодаря на представителите на службата в Южна Африка. Те, те наистина свършиха отлична работа преди и по време на посещението ни. Благодаря, разбира се, и на членовете на секретарията ни тук в Брюксел, тъй като, както казах, имахме няколко проблеми, известни проблеми. Първоначалното ни намерение беше да се проведе а, пълно междупарламентарно заседание в а, Южна Африка. Но поради настояване на председателят на съвета на делегациите беше намален броя на пленарните междупарламентарни комитети. В крайна сметка нашата делегация беше съкратена до трима членове. Аз, Джудит Саргентини и Савадор Седо и Алабар. Пет дни преди началото на предито начало на заседанието, съпредседателят от страна на Южна Африка едностранно и без мое знание отмени нашето планирано заседание поради а, някакво неразбиране, според което а, Южна Африка преци... изтълкува отмяната на пълното междупарламентарно заседание като подценяване на ролята на отношенията на Европейския съюз с а, Южна Африка. И аз именно от това се опасявах. Въпреки разговорите ми с нея, тя настояваше, че няма а, мандат за водене на други преговори, освен на пълно междупарламентарно заседание. В крайна сметка, председателят на парламент Шулц разговаря директно с председателят на парламента на Южна Африка и в крайна сметка нашето заседание беше проведено. стана ясно, че е, както заяви Джоан Фъпс, съпроседателят от Южна Африка, през последните 4 години сме изградили много е, устойчива и добра и балансирана връзка, благосилни отношения с Южна Африка, но само поради едно решение на е, съвета на делегациите, то тези отношения бяха поставени под въпрос. И това мисля поставя под въпрос, всъщност ясно показва какви, до какви проблеми доведе това решение на Председателския съвет на нашия парламент. Крайна сметка заседанието, както казах, се проведе. Проведохме редица разисквания, с които бяха и а, помощта за сътрудничество и развитие от Европейския съюз, правата на човека в а, а, Южна Африка, економическото партньорство за сътрудничество, което винаги обсъждаме, но този път Южна Африка не прояви толкова голям интерес към него. Имаше също така и известни разисквания относно законопроектът за държавната информация в Южна Африка. Нашите партньори не искаха официално да се обсъжда този въпрос, но ние все пак намерихме начин да го включим в дневния ред. Обсъдихме и много интересна конференция на страните от БРИКС, от БРИК, като се поведе в Дъблин. Разгледаме също така въпроса дали законопроекта за държавната информация, която притеснява представители на пресата и а, НПО. Обсъдихме този проект закон и запитахме дали президентът Зума възнамерява да подпише този закон след приемането му от парламента. Разисквахме и инструментът на Европейския съюз за сътрудничество за развитие и идеята за постепенно премахване на помощта за страните с средни доходи, защото от гледна точка на БВП Южна Африка попада в тази категория. Ако обаче разгледаме огромните разлики в стандарта на живот между богати и бедни, те са едни от най-големите по целия свят. И за това обсъждахме мерки за един разумен преходен период в случай на постепенно премахване на тези помощи. Жалко, че господин Ван не е тук да, да чуе думите ми, но аз критикувах решението на обединение кралство на 30 април, с което реши своеволно да прекрати своята програма за развитие за Южна Африка от 2015 година. Джастин Гринин, който отговаря за стратегията за помощта за развитие от, от Обединеното кралство, заяви, че Южна Африка вече е в състояние сама да се грижи за своето развитие. Според мен това решение е много разочароващо и а, то може да бъде изтълкувано като нарушаване на спогодбата с Южна Африка от тяхна страна. Освен всички тези въпроси, проведохме и редица срещи с представители на неправителствени организации. Посетихме и се запознахме с някои проекти, програми, които освояват европейски средства. И колеги, мога да ви уверя, че нашите средства се освояват по великолепен начин. Говорим за проекти за а, интеграция на млади хора, които излизат от а, затвора и предоставянето им на устойчиви перспективи за живот. Също така се запознахме и с а, проект а, образова равностойно образование в град Кайлища. И още веднъж успяхме да се убедим, че нашите средства, които отпускаме, имат реален принос ни а, около 1% от а, бюджета на Южна Африка се отделя за подобни проекти, но ние не финансираме проекти, които вече се финансират от а, южноафриканското правителство, а съфинансираме проекти, които вече са доказали своята ефикасност. Проведохме много интересни разисквания с една група за размисъл с економическото развитие на Южна Африка, която се превръща в основен износител за останалите държави от Африка и Азия. Економиката се развива бързо, но се запусква и с редица проблеми. Както знаете, аз съм представител на Лейбърската партия в Обединеното кралство и за мен беше много интересна срещата ни с представители на Конфедерацията на профсъюзите в Южна Африка. Всъщност това не беше разговор, а беше лекция, която изслушахме за това какви ужасни колонизатори сме били ние и как Китай е една прекрасна държава, сложила край на европейският колониализъм. Аз се опитах да се проявя като добър оратор и да го убедя, че няма как да види какви са, няма как да да знае какви са моите политически възгледи и че не съм пътувал до Южна Африка, за да изслушам лекция от толкова млад човек като него. В крайна сметка, след заседанието той ме нарече другарио и каза, че ще се радва да ме види отново. Като цяло беше много интересно посещение. Знаем, че Мартин Шулц ще посети Южна Африка съвсем скоро. Майкъл Галек също беше наясно с това посещение в парламента на Южна Африка съвсем скоро и ние се опитваме да подготвим това посещение нашия председател. Но трябва да ви уверя, че без усилията на нашия секретар тук в Брюксел най-вероятно нямаше да успеем да осъществим това посещение. И още веднъж призовавам председателския съвет да разгледа решението си относно броят на междупарламентарните заседания, които могат да се провеждат годишно. Аз лично, като председател на делегацията, мога да направя предложение за намаляване на бюджета с една трета и а, е, запазване на броят на посещенията. От това мое предложение председателския съвет а, е, възприе само идеята с бюджетните съкрещения, без обаче да възприеме останалите ни идеи, но отново ще повдигна въпроса. Е, Елмар това беше просто отчет, по принцип не е разискване, но ако имате въпроси, с радост ще отговоря. Благодаря ви. Господин Галър, благодаря. Аз ще бъда кратък, тъй като трябва, имам, трябва да ви напусна след мъничко. Благодаря за доклада. Разбираме политическата и психологическата ситуация на южноафриканците до известна степен. Е, ясно е, че ние правим много неща за тази страна по отношение на развиването на сътрудничеството. От друга страна, битува тази концепция, е, че те трябва да ни, че те искат да ни получат какво да правим и какво не – По принцип, те са поставени под натиск от медиите. Има много скандали, които се случват в момента. Е, те доминират публичното пространство и използват всяка възможност явно при срещи с европейците да се поутърсят от тези вътрешни критики. Може би за това те са така малко по-агресивни към нас. Благодаря. Майкъл. Благодаря. Мисля, че политическата реакция към нас не отразява общата нагласа на африканците към Европейския съюз. Европейския съюз е много важен за тях. Ние сме стратегически партньори, имаме стратегическо партньорство с тях и сме най-важният търговски партньор за тях. Е, търговията ни с тях е 30%, т.е. по-важни сме от всички взети заедно БРИК страни. Но след апартейда има много ясна иерархична структура и когато е взето някакво решение за междупарламентарно реш... Е, парламентарно но заседание, среща, то, то не бива да се променя. И когато то се промени, ние, те казват, това е неприемливо, значи нещата тръгват нагоре отново по иерархията. От друга страна сте прави, вътрешните машинации, които съществуват в момента, представляват вид битка, защото безработицата е много висока, особено сред младеща. Е, тя, достига, тя е на път да достигне 45%. Има проблеми вътре в страната, вътре в Африканския съюз. Морските проблеми са един от всичките проблеми. Разбива се един специален вид менталитет, менталитет на обсъдените. Но ние казахме, Салвадор им каза, е, ние имаме впечатление, че Европейския съюз не е важен за вас. И веднага видяхме промяна в нагласата. Те непрекъснато подчертаваха важността на Европейския съюз, важността на стратегическото партньорство с нас и мисля, че визитата на Мартин Шулц допълнително ще подобри нещата. Има вътрешни напрежения, които се нагнетяват има обвинения в корупция, правителството трябва да се справи с тях. И Има брождения сред, брожения сред работниците, профсъюзите. Понякога политиците успяват да се справят с такива ситуации, в, друга, в други ситуации те се капсулират, скриват се и чакат проблемите да се решат от само себе си. Благодаря. Ja, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Frau Ema Costello. Преминаваме към точка 6, господин Костело. Отчет относно работната група на делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет от 27 април до 2 май може би господин Костело да ни въведе. Michael, you know that it's difficult for me. okay. Hi. Good morning, Chair. Госпожа Костело, добро утро на всички. Благодаря за възможността да представя краткия доклад възможността да говоря пред вас относно конференцията в Рамала и източен Иерусалим. Най-напред. Делегацията се състоя между 27 април и 2 май. В делегацията участваха аз участвах, Вероник Де Кайзер, Александър Тайн от Алде, Никол Кил Нилсен от Зелените, и Чарлз Стусас от групата КОЕ. Хубаво беше, че председателски съвет ни разреши да вземем участие в една конференция по достоинството на хората, която се случваше в Рамала. Е, тази конференция бе посветена на ситуацията на затворниците в Палести... на палестинските затворници и бе посветена на случая Марван Боркути. Участвах много високопоставени личности, Имаше бивши депутати, например Мароса. Тази конференция, както казах, бе посветена на 11-та годишнина от арестуването на Бургути и осветли ситуацията на палестинските затворници. Има стотици палестински затворници, между тях много деца и жени. Има хора, които са задържани неправомерно. Важни въпроси тук са здравните въпроси на затворниците. Има много затворници, които са починали в затвора, задържането на деца и жени. Това е всъщност в противоречие на четвъртата Женевска конвенция и представлява а, и, и, и, и на тези затворници не им се позволяват посещения от роднини и приятели. Ние приехме на 4 март резолюция, в която а, призоваваме за мисия, в която да се оточнят и видят ситуациите на затворниците в Палестина. Хубаво беше, че успяхме да присъстваме на тази конференция и успяхме да се съчетаем с нашата мисия, за да оценим ситуацията на а, затворниците. Това беше много важно. Ние смятаме, че тази визита която да оцени ситуацията на затворниците, трябва да е приоритет. Укрепена беше, укрепена беше мрежата и връзките между депутати, бивши депутати, председатели и бивши председатели на асоциации, парламенти, които да подкрепят установяване на мира в региона. След това <clears throat> искам да се спря на нашата програма. Това беше доста интензивна програма. Най-напред ние се срещнахме с членове на Законодателния палестински съвет. Освен това имахме среща с Салам Фаят, бившия министър-председател. Дискусиите се въртяха около политическата ситуация в региона и инициативата на Джон Кери, която Е, би трябвало да приключи на 7 май, но, тя, но срока бе удължен. Ние посетихме е, много селища на западния бряг в Йорданската долина и видяхме Ошесени бяхме да разберем, че непрекъснато се случват евакуации. Евакуация се случи и в същата вечер, когато беше нашата визита. Имаше военна операция, хората трябва да се запасяват, училището от време на време се затварят. Оказва се, че такива евакуации са нещо обичайно. Срещнахме се и с посланник, посланник Джон Кавроша на Европейския съюз. Той отново говори за политическата ситуация. След това преминахме на север към Ченин. Срещнахме се предста, с представители на общността, на обществото, на, на университетската общност. Говорихме за социалните и економически въздействия, в които се усещат в е, източен Петлехем е, е, и а, които са резултат от израелската окупация. Просто и в заключение, от наш... заключението от нашата визита е следното са следните. Мисля, че членовете видяха копите на прайс релиса който беше издаден. Ние изразихме нашата огромна загриженост във връзка с ситуацията на палестинците те, на тях им липсват основни човешки права и свобода. Например, свободата на предвижване има много пунктове за проверка по улиците, които разделят семейства, които пречат на мобилността. Е, това се вижда най-вече в източен Иерусалим. Видяхме, че палестинците са поставени под голям натиск, под голям тормоз. Когато имахме среща в Йорданската долина, тези въпроси бяха обсъждани. Видяхме и много. Срещнахме се и с палестинци в Хеброн. Там ситуацията е подобна. Заселниците се държат безнаказано спрямо палестинците, полицията не преследва нарушителите и това, както казах, тук се вижда много ясно в Хеброн. Ние също бяхме тормозени от силите на реда, на сигурността и от заселниците. Освен това, видяхме цялата система на заселване. Израелците разширяват своите селища за сметка на палестинците. Има много разрушение. Свободата на придвижване. Хората могат да се движат по улиците, но не свободно е, ние сме много загрижени. Това напомня системата на апартейт. Палестинците са ограничени, те могат да се движат само по някои пътища. В Хеброн палестинците не, не, не им се позволява, на палестинците не им се позволява да се движат по определени улици и ако това се случи, то те трябва да се движат само в определени секции на улиците. В Хеброн, Джанин и Витлеем ни направи голямо впечатление, че е, общи, общ, общностите, палестинските общности се опитват да установят определен баланс, но на много проекти, много проекти, които се провеждат в палестинската общност, не могат да бъдат провеждани. Ня... Палестинците нямат достъп до природни ресурси, например вода. А, достъпа и разходването на природни ресурси от страна на израелците надминава това на палестинците около 7 пъти. Така че това са въпроси, с които трябва да се е, занимаваме. Има нужда от... Това е всъщност стратегически план, който иска да изгони палестинците от е, тази област. Е, според нас това е задълбочаване на разделянето и е, споразумението от 1967 година и решението на съда в Осло не се спазва. Те се нарушават от тези развити. Ние е, бяхме дълбоко впечатлени от палестинците, които срещнахме. Те са ангажирани много активно в мирния процес. Те искат да укрепят своето право за палестинска държава. те имат много високи очаквания към Европейския съюз за установяване на мир и ние също обещахме, че ще се постараем да допринесем за тази цел. И ние планирахме и последващи действия, т.е. да излезем с един официален доклад след две седмици след посещението. Той ще бъде публично достъпен. Мисля, че доклада трябва да бъде изпратен до върховния представител, до групите, така че представители на държавите членки да бъдат информирани, а също така ще изпратим доклада и до представители е, до мисиите, до делегациите на Европейския съюз. Въпроса за затворниците беше политически приоритет за нас тази година. Имахме е, среща с тази година през март с ирландския министр, с други представители и се споразумяхме, че този въпрос трябва да бъде предвижен. През март приехме смесена резолюция. През април присъствахме на конференцията в Рамала. Пелторонт представяше Мартин Шулц на тази е, конференция. В резултат на това представене бе написано писмо, в което се изисква мисия за оценка на ситуацията на затворниците. Очакваме решение от страна на председателския съвет. И така, това е, беше моят кратък доклад. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Gracias, eh, presidente. Después de, de las palabras y de la descripción. Благодаря. След вашето описание, Ние разбираме, че има около 5000 палестински, е, палестинци затворени в израелски затвори. международните споразумения не се спазват, минималните стандарти не се спазват. Става дума за жени и деца, т.е. условията, които се описват в доклада, са ужасяващи. Моят въпрос е, може ли и смятаме ли ние от страна на парламента да направим нещо? Какви са средствата за сътрудничество с Израел? Ще направим ли нещо в областта на търговското споразумение или на другите сътрудничества в областта, например, на научните изследвания? Когато имат подобна ситуация в друга страна, непременно ще се направи нещо. Ще отговорите ли? Благодаря. Ще отговоря. Аз абсолютно съм съгласна, че условията на затворниците са ужасяващи. И мисля, че в резолюцията това положение е отразено. Фактът, както казахте, е, хиляди затворници са задържани и те се държат при много лоши условия, много нездравословни, е, много нездравословни условия. Те няма достъп до образование, до здравни услуги. И ситуацията е просто неприемлива. Затова смятам, че е, е, е това, т.е. положението на затворниците трябва да е наш приоритет и трябва да осветлим особено ситуацията на затворниците. Когато погледнете доклада и като погледнете третирането по принцип на палестинците, Виждате, че имаме нарушение на международното законодателство, на правата на човека и това не е приемливо. Не е приемливо Европейския съюз да стои с кръстени ръце, да не прави нищо, да не се заема с въпроса. Така че аз бих подкрепила всяка инициатива, която може да накара Израел да даде отчет за действията си и да започне да спазва международните норми. Също така смятам, че е важно ние да се придвижим напред, да, т.е. да придвижим напред въпроса за мисията за оценка, както се писа в резолюцията от 14 март. Просто е, достатъчен е факта, че е, един от пет палестинци по, по някое време е бил в затвор. Така че нещата са много различни от ситуациите в други държави, от ситуации, където пак сме оценявали ситуацията на затворници. Е, много е тъжна цялата обстановка. Всяка палестинс, всяко палестинско семейство се оказва, че член от него е бил или е в затвора. Трябва да се намери устойчиво решение на ситуацията в Близкия изток. И аз подкрепям силна, активна инициатива от наша страна. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. I... Господин Ковачев, благодаря. Аз а, смятам, че е правилно да нашите партньори да опазват човешките права, да спазват международните стандарти, да няма дискриминация по всякакви въпроси, включително и религиозни въпроси. Това е чувствителна ситуация. И аз исках да попитам дали сте се срещнали с жертви на терористични атаки от израелска страна? Някои от затворниците, които са освободени от израелски затвори, е, продължават да се занимават с нелегални дейности. И ако ние е, вземем само едната страна, осветлим само едната страна, това няма да помогне на помирителния процес и установяването на мира в региона. Мисля, че чувствителен е въпросът и за двете страни. Трябва да сме внимателни в нашия доклад, да не осъждаме само едната страна. Благодаря. Um, well, just maybe... Може би да кажа само следното. Делегацията посети Западния бряг и източен Иерусалим и се занимаваше с ситуацията на затворниците. Ние се срещнахме с представители на палестинското общество. Преди в ноември обаче ние имахме мисия с, с, за оценка в е, Канасет, в Виклехем. Там обсъждахме някои от тези въпроси. Бяхме много разочаровани, че то тази среща всъщност не се състоя. Тя бе отложена. В, прави сте, в една ситуация на конфликт ние трябва да се погрижим всички аспекти да бъдат обсъдени и осветлени. Но тук става дума за нарушаване на международни закони и права на човека. Важно е Европейския съюз и други страни да кажат, че това не е приемливо. Важно е да се спомене, че държавата нарушава това, тези закони. Аз съм ирландка и зная, че в ситуации на конфликти. В ирландския конфликт има две страни. Важно е нашия глас да бъде чут, но също така е да се види, че има, че се види, че има несправедливост и, тези, и тази несправедливост се извършва в, в името на една държава и тази държава трябва да бъде назована. И международната общност трябва да каже, че това е неприемливо. Не може Не казвам, че актове на тероризъм от другата, стра... от другата страна трябва да останат ненаказани. Те също трябва да бъдат осъдени. Така е, но палестинците, с които се срещнахме, когато чухме техните страдания, трябва да кажа, че палестинците по принцип са мирен народ, те искат да се установи мирно решение и видяхме, че мирът, който съществува е много чуплив и видяхме, че ние може да надградим над желанието на, на, на палестинците за мир, може да разчитаме на него, въпреки тяхното тежко положение. Да преминаваме към въпроса за Турция. Herr Portman ist da, der ist äh, Berater für die Türkei. Господин Портман е сред нас. Той е съветник по въпросите за Турция в Европейската служба за външни действия. Очакваме госпожа Александра Ашканиен от Генерална дирекция Разширяване. По желание на редица колеги, днес ще разискваме промените в Турция. Първоначално обект на спор бе въпрос свързан с градското планиране в Истанбул. Но този спор прерасна в по-широк конфликт, който трябва да обсъдим, тъй като Турция е важна страна, важен наш партньор, член на НАТО и кандидат за членство в Европейския съюз. Неведнъж вече сме изтъквали значението на приобщаваща стратегия по отношение на Турция, в рамките на която да бъдат обсъдени всички въпроси, в това число и комуникацията с обществеността. В момента виждаме, че в рамките на протеста се сформират съюзи, които говорят за конфликти в много по-голям мащаб, като например конфликт между светски и други групи. В Турция има немалко хора, за които арабската пролет послужи за пример. Те настояват за повече комуникация, за повече прозрачност – Свидетели сме също и на сформирането на протестни движения, чието представители биват задържани в затвори, ако призовават за протест по социалните медии. Свидетели сме и на недемократични действия спрямо демонстрантите. трябва да заявим спрямо президента Гил, че демокрацията се проявява не само по време на избори. Всъщност това заяви президентът Гил, което според мен бе много уместно. Продължаваме да сме наясно, че все още не можем да си изясним изцяло по-дълбоките причини за обстановката в Турция. Не можем да си изясним изцяло връзките и за това сме поканили и гости, които са по-добре осведомени от нас. Странно е според мен, че заместник министър-председателят се извини на протестиращите, но не и министър-председателят. И според мен това не е случайно. Аз поне не вярвам в случайности. У мен се поражда и един въпрос във връзка с преговорите, които се подкрепят от Ердоган преговори за премахването на доминантната роля на въоръжените сили, както и за гарантиране на независимостта на съдебната власт. Това бяха два важни въпроса при оценката на готовността на Турция за присъединяване към Европейския съюз. Някои твърдяха, че е възможно да станем свидетели на ислямистки тенденции. Тук може да изиграе роля и въпросът за забраната върху алкохол. Обръщам се към колегата Дав. Всичко това са изражения на ислямистки, ислямски тенденции в законодателството. Ердоган, например, заяви, че по един проект ще се изгради не търговски център, а джамия. И всичко това трябва да се отчете във външно-политическо отношение. На мен към момента ми е трудно да си създам точна представа. Затова много благодаря на нашите гости, че изразиха готовност да участват в днешното заседание. Първо ще дам думата на господин Портман, след това на госпожа Касканян, а след това ще помоля нашия докладчик да каже няколко уводни думи. Но първо думата има представителят на комисията, господин Портман. Uh, thank you very much and good morning. I'm the Turkey advisor to... Благодаря. Добро утро. Аз съм съветник на представителя за външната политика и политиката за сигурност по въпросите за Турция. Това, на което сме свидетели в Турция, са най-мащабните протести от 11 години насам. Най-мащабните протести срещу правителството на АКП. Но е много важно същевременно да поставим събитията там в контекст. В крайна сметка държавата е функционираща демокрация, АКП бе преизбрана три пъти, ползва се с подкрепата на 51% от гражданите. Господин Ердоган е сред най-популярните политици в страната. Според мен трябва да разговаряме по три въпроса. Първият е, че протестът е най-вече воден от екологични съображения – Вторият въпрос е свързан с много по-масштабните демонстрации, на които бяхме свидетели в цялата страна. От тях не проистече ясно послание. Те по-скоро са израз на обезвереността на гражданите, които не смятат, че са представени на ниво многопартийна парламентарна демокрация в Турция. Третият въпрос е едно циклично явление – а именно използването на насилие от страна на полицейските части. Решението на тези три въпроса е ясно. По първия въпрос следва да се осигурят по-широки консултации сред обществеността. По втория въпрос следва да се поеме ясен ангажимент за спазването на правото на митингите и събранията и правото на свободно изразяване на мнение, в това число по медиите и по социалните медии. По третия въпрос следва да заклеймим прекомерното насилие в случай, че бъдат потвърдени такива актове на насилие и те трябва да бъдат обект на разследване. Вчера турският министр-председател проведе срещи с представители на профсъюзите и с представители на демонстрантите. И това според мен е един много положителен знак, стъпка в правилната посока. Когато министр-председателят Ердоган днес се завърне от пътуването си до Северна Африка, с интерес ще очакваме изявлението му днес вечерта или утре. Що се отнася до гласа на Европейския съюз? Мисля, че Европейският съюз застана на ясна позиция по този въпрос. С изявления излязоха както комисар Фюле, така и говорителят на върховния представител. Тези изявления бяха от края на миналата седмица. Мисля, че бяха много своевременни и се вписаха и в международната реакция. Върховният представител изрази голямата си загриженост във връзка с несъразмерното ната употреба на насилие. Тя изрази съчувствието си към ранените, заяви, че трябва да се укрепят диалогът и сътрудничеството. Според мен тя продължава да отстоява тази своя позиция. Много отблизо следи събитията в Турция, следи ги ежедневно, като постоянно се консултира с комисията, с делегацията ни в Анкара и с представителите на други държави членки там. Те смятат, че изявлението на върховния представител отразява положението в Турция. Европейската служба за външни действия утре ще се срещне с делегация от uh, uh, от Турския младежки парламент, който е внесъл петиция срещу случващото се в страната. Както казах, очакваме завръщането и изявлението и на министър-председателя Ердоган. Госпожа Асканян. Thank you. Благодаря, господин Брок. Ще направя изявление от името на Европейската комисия. Както знаете, турското правителство използва прекомерно несъразмерно насилие срещу мирно протестиращи граждани на площад такси, Протестът се разпространи и върху други градове. Свидетели сме на неочаквани мащаби на протеста, в който от участват най-различни прослойки от обществото. Правителството показва, че не се стреми към диалог и консенсус. Не се стремят към такива и компетентните органи. Печатът от своя страна не отразяваше събитията което показва, че има автоцензура и че на практика няма свобода на печата. Европейската комисия призова компетентните органи да гарантира правото на свобода на митингите и събранията и на свободно изразяване на мнението, да установят приобщаващ диалог и да възстановят свободата на медиите. Настоящото положение според нас е и възможност за Турция да осъзнае предизвикателствата, пред които е изправена, как както и необходимостта да установи високи демократични стандарти и добри демократични практики. За целта е необходимо да се установи диалог с всички групи от обществото, в това число и с онези, които не се чувстват представени от голямо парламентарно мнозинство. Както може би знаете, днес комисар Фюле ще отпътува за Истанбул, където ще присъства на конференция, посветена на темата за преосмисляне решаването на световните предизвикателства и изграждането на общо бъдеще за Турция и Европейския съюз. Това посещение бе запланувано от доста отдавна. Първоначално целта бе комисар Фюле да изложи общото виждане на комисията за бъдещето на сътрудничеството между Европейския съюз и Турция. Трябва да кажа, че през изминалите 6 месеца това сътрудничество се разви по много окоръжаващ начин. Комисарият ще говори за предизвикателствата пред демократичния живот в Турция, пред предизвикателствата свързани с изпълняването на политическите критерии. В комисията много отблизо следим събитията в страната. Благодаря ви за вниманието. Uh, you, Благодаря, господин председател. Нека първо кажа, че според мен реакцията на Европейската служба за външни действия малко позакъсня. Тя излезе с изявление едва в събота. Комисарят и аз в качеството ми на докладчик реагирахме незабавно в петък изразих своята загриженост във връзка с насилието и с несъразмерната употреба на сила от страна на полицията. Наистина станахме свидетели на ужасяващи репресивни мерки на площад Таксим в Истанбул и в други градове в страната. Това оказа въздействие не само върху мен, но и върху много други, както в Турция, така и извън нея. В нашата резолюция, господин председател, винаги сме подчертавали особено голямото значение на продължаването на процеса на реформи в Турция, на гарантирането на основните свободи, най-вече на свободата на свободно изразяване на мнението, както и на свободата на митингите и събранията. А към тази свобода спада и правото на протест, според мен. Колеги, става дума не само за реформи в законодателството, а и за възприятие. Аз лично съм много разочарована от реакцията на министър-председателя Ердоган. Той като че ли не се интересува от въздействието на изявленията си, на стила си на управление върху широки прослойки от турското общество, които не го подкрепиха с гласа си. Дълбоко съм убедена, че демокрацията е нещо повече от игра с нулева сума. Мнозинството, било то в Африка, в Турция или в Европейския съюз, трябва да поеме отговорност. Мнозинството трябва да отчете мълцинствата, както в политиката, така и в обществото. Въпреки това, думичката компромис като че ли не съществува в речника на турските политици. Според мен, е абсолютно необходимо турското правителство и турският министр-председател да променят нагласата си. Може би турският министр-председател трябва внимателно да се вслуша в думите на президента Гюл, който заяви, че демокрацията не се свежда само до провеждането на избори. Една приобщаваща, плуралистична, жизнеспособна демокрация се нуждае от една компетентна, и градивна опозиция. Господин председател, през изминалите дни бе казано немалко за отношението на основните турски средства за масови осведомявания, които отчасти не отразяваха събитията. една, един телевизионен канал, докато течаха протестите на площад Таксим, излъчи документален филм за пингвините. Европейският парламент винаги е критикувал автоцензурата, извършвана от турските средства за масово осведомяване. Отнасяли сме се критично и към това, че Средствата за масово осведомяване до голяма степен са в ръцете на големи бизнес конгломерати със свои специфични интереси. Според мен, настоящите събития могат да доведат до поврат в това отношение. Бе внесен законопроект за алкохола – никой от нас тук няма нищо против превантивни мерки, но ако Гражданите смятат, че нещата се свеждат не само до превантивни мерки, а че се засяга и начинът им на живот, то това е нещо съвсем различно. Да се надяваме, че компетентните органи в Турция ще си извлекат съответните полуки. Благодаря. Много колеги искат да вземат отношение. Възможно ли е да ограничим времето за изказване до минута и половина, за да могат да се изкажат всички? Ще изчакаме края на разискванията и ще видим колко време ще имат нашите гости. Но мисля, че колегите трябва да проявят любезност. Първият е господин Хауит. Благодаря, господин председател. В момента протести се провеждат в 60 града в Турция. Има протести тук, в други столици и тези протести, наред с протестите в Турция, трябва да ни помогна да си извлечем необходимите полуки. Трябва да се присъединим към върховния представител за външната политика и политика за сигурност, която осъди несъразмерната употреба на сила. Протестите в Турция са легитимен израз на желание за повече демократичност и за поемането на отговорността, предвидена по закона. Днес трябва да изразим нашите съболезнования към близките на трите, тримата убити протестиращи. Един от тях е член на ЦХП. Бе извършена и атака с спрей срещу невинни протестиращи. Тя бе много широко отразена в социалните медии. Беше използван също така сълзотворен газ Атаките с сълзотворен газ са били особено брутални. Въпреки това протестиращите са отказали да се разпръснат. Тези протести не се извършват от терористи. Не може да се подкрепя развитието на демокрацията в страните от арабската пролет, ако не се подкрепя демокрацията в Турция. Трябва да кажем това на министър-председателя изразявам заедно с комисаря и докладчика своят категоричния си, категоричното си осъждане на това, че турските медии в продължение на няколко дни отказаха да отразяват протестите но не бива да блокираме стремежа на Турция към членство в Европейския съюз. Това е най-големият шанс на Турция за установяване на демократичност и правата на човека. Искаме Турция да се присъедини към Европейския съюз, тъй като това е най-добрата гаранция срещу липсата на демократичност и неблагоприятните последици от това. Yes, uh, chairman, with respect to uh, Господин Дъв. Според мен изявлението на Катрин Аштън беше, дойде с закъснение и не беше достатъчно силно. В момента сме свидетели на едно демократично пробуждане в Турция. И най-добро би било сравнението, може би, с събитията от 68 година в Париж. А както знаем, тези събития нямаха само положителни последици, не бяха напълно мирни и напълно демократични. Но в крайна сметка, днес можем да кажем, че събитията от 68 година си струваха. Мисля, че днешните събития в Турция отразяват години на притеснение и отразяват неспособността на управляващата класа в Турция да вземе предвид исканията на турското общество. Има също така и сблъсък на идеологии между идеологите на последователите на Кемал от една страна и исламистите от друга страна. И подобен, подобен сблъсък не е добра среда за прогресивно развитие на една демократична страна. Турция трябва да се научи да понася противоречащи мнения и несъгласия с водещата политика. Надявам се, всъщност една от причините за тези протести е фактът, че президентът Ердоган, който се опитва да се превърна в суперпрезидент в един президентски режим и се надявам след протестите тези негови амбиции да, да, да се откажат тези свои амбиции. Благодаря ви, господин председател. Ще споделя моето мнение за случващото се в Турция. Економическата криза, съгласувана с проблеми, свързани с основните права и свободи, може да доведе до здравеопасни последици. Както най-дократно е, е заявявала наша политическа група, правителството на Ердоган от дълго време показва пълно незачитане на основните човешки права, правото на справедлив процес, правото на свободно, свобода на словото и е, свобода на изказване. Днес трябва да изпратим много ясно послание, че без е, зачитане на правата на човека Турция няма европейско бъдеще. Бих казала дори няма и бъдеще като модел за страните от региона, роля, която Турция се опитва опитва да си присвои. Ердоган трябва е, публично да се извини за, непреком... за прекомерната е, употреба на насилие срещу протестите. Той трябва да прояви смирение и да се извини. За нас в групата на социалистите и демократите движението на протестите, което започна в Истанбул и което се разпространи из цяла Турция, беше спонтанно и идващо от несъгласието на, на турското общество с случващото се. Нито една политическа партия не бива да а, си присвоява това движение, а ние до Европейски парламент трябва да подкрепим турските граждани. И още веднъж съжалявам, но трябва да се присъединя към становището на Андрю Дъф и господин Хюит е, относно закъснялата реакция на е, върховния представител по външната политика. Благодаря ви. Госпожа Якон Я... Янако, благодаря ви, господин председател. Все още е прекалено рано да се дава окончателна оценка за значението и смисъла на протестите. Но елементите, с които разполагаме за случващото се в Турция, ни дават възможност да изготвим наша позиция. Позиция, която може да бъде отстоявана от нашия докладчик и докладчите в сянка. Очевидно е, че Турция е в период на увеличаване на нейната мощ. Тя също така преживява и сериозни демографски промени. В Турция има 15 милиона студенти в университетите и всички ясно разбирате какво значи това. В Турция също така има нова средна класа. И тази средна класа, разбира се, не иска връщането на ислямски режим. Тази средна класа обаче не би искала и да живее в един кемалистки режим. В смисъла, че не искат а, а, автократично управление, управление с прекалено много централизирана власт. Ето защо смятам, че трябва много внимателно да наблюдаваме събитията в Турция, тъй като може да се стигне до сериозни конфликти за бъдеще. Конфликти, които нямат нищо общо с арабската пролет. Част от проблемите идват от амбициите за величие на господин Ердоган и неговата партия, както и от факта, че партията на Ердоган се отнесе много арогантно спрямо европейските партии. и използва политически практики, които са много, които са коренно различни от нашите политически практики. Така че трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи, но е ясно, че има проблеми в Турция. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Хаджи Георгио. Благодаря, господин председател. Демокрацията може да съществува само при спазване на правата на мълчинствата. Ако не се зачита правото на изказ на мълчинствата, няма как да има демокрация. И бих искал да благодаря на колегите, които винаги са твърдели, че Турция е модел за демокрация. Бих искал да се обърна с тях и да ги запитам, давате ли си сметка колко бързо се променят нещата? Госпожа Омен заяви, че не съществува понятието компромис в турската политика. Преди няколко дни участвах на среща посветена случващото се в Турция, тук в Брюксел. И като гражданин на Кипър, мога да заявя, че в Турция няма демокрация, докато Турция не бъде принудена да изтегли военните си сили от трети страни. Държа да подчертая, че ние не гледаме враждебно на Турция. Ние подкрепяме гражданите на Турция. Подкрепяме също така и техните протести. Смятаме, че това е една нова посока за турските граждани. ми се струва, че сравнението, което направи господин Дъв между събитията в Турция и събитията от 68 година в а, а, Франция, беше напълно уместно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. От името на моята група аз съм съгласен с всички казали, че за нещастие Европейската служба за външна дейност късно публикува своето заявление. Тези вас, които ме познават, няма да се изненадат от твърдението ми, че случващото беше предвидимо, имаше напрежение, демографско и друго през последното десетилетие в Турция. При все това, не мисля, че това, което се случва на площад Таксим е същото като случващото на площад Тахрир това, тези твърдения се а, дължат на спекулации от пресата, което също не е очудващо. Не е очудващо и начинът, по който бяха потушени а, протестите от полицията, която има дълги традиции в прекомерната използване на а, сила. сила. Няма нищо чудващо в противоречията между кемалисти и ислямисти исламисти в Турция. Няма нищо очудващо и в поведението на Ердоган. Преди няколко години той искаше да обяви за незакон пролюбодейството. Сега той иска да забрани употребата на алкохол. Но иронично Ердоган подкрепяше протестите в, в време на арабската пролет, а сега той само се убеждава колко опасно нещо могат да бъдат а, протестите. Не всеки човек, който пие е алкохолик. цензурата на Твитър е нещо много опасно. Аз сме свидетели на постоянна автоцензура в а, Турция подкрепящите партията на АКП имат все по-голямо влияние в економиката. Така че това са всички, това са фактори, които можеха, които съвсем естествено доведоха до тези протести. Те бяха напълно предвидими. Освен това, Турция заедно с Саудитска Арабия и Катар въоръжават режима в Сирия или поне си затварят очите, когато минава, когато се пренасят оръжия през територията на Турция и това също трябва да бъде заклеймено като поведение. Трябва да осъдим държава, която се държи по недемократичен начин и разбира се това трябва да се отрази върху годишния доклад за Турция и по преговорите за членството на Турция в Европейския съюз. Председателят ще ви помоля тук нататък да спазвате ограничението за минути и половина за изказванията си. Госпожа Омунес. Благодаря ви. Изглежда, че турският модел вече не е модел за подражание. Изглежда, че днес Турция подражава на модела на ислямските братя, ислямското братство. Вярно е, че Катрин Аштин, реаги... Катрин Аштин реагира с закъснение, но не бива да се съсредоточаваме върху нената реакция. Вече от години водим преговори за членство с Турция. Член глави 23 и 24, свързани с правосъдието, правата на човека, все още не са отворени за преговори. В Турция има 50 журналисти, които са задържани. Трябва също така да добавим, че в Турция е имало случаи на задържане на хора, които са реагирали на протестите в Туитър. Разбира се, не можем да сравняваме Турция с арабските държави по време на арабската пролет, тъй като Турция е демокрация. Освен това, Турция се радва на економически растеж, на какъвто не се радваха страните от арабската пролет. Все пак Европейския съюз трябва да реагира в рамките на преговорите. Трябва да започна преговори по сериозните въпроси, като например исламизацията, която е сериозен проблем не само защото вече не се внася уиски от Обединеното кралство, а защото има много по-сериозни проблеми, свързани с правата на човека и в частност с правата, правото на изказ. Клос. Трябва да осъдим неприемливата реакция на Ердоган и неговото правителство срещу демокрацията. Трябва да изразим солидарност към всички тези, които неправомерно са задържани жертва на насилие или са загубили живота си. Искам да изразя своята, своя протест и своето разочарование от това как се третират протестиращите. Те имат право да протестират, а правителството е самодоволно. Как може една държава, която иска да, да бъде в Европейския съюз да се държи по този начин. Защо се забранява алкохола? Как може да се накърнява свободата на словото, на медиите? В 60 града има протести – защо в такъв момент е, телевизията излъчва предавания за готварски предавания? Арменците биват арестувани, защото обидели исляма. Sorry, I didn't hear it. Thank you, Chairman. Um... Благодаря. Присъединявам се към изказванията на колегите, които казаха, че външната служба закъсняла с реакцията си. Ако а, полицията, ако има доказателство, че полицията е използва наказа, на, на, насилие, това си е факт, има доказателства. Ясно е, че в Турция има авто, де, диктаторство. Демокрацията е нещо друго. Трябва да обаче и ние в Европейския съюз да се събудим. Е, когато говорим за независимостта на съдебната система, достъп до правосъдие, върховенство на закона, е, това не са просто думи, е, това е нещо, което трябва да се случи в Турция. Тези неща са отишли на заден план, на преден план бе изтегнен економическия ръст. Комисият Фюле е път организира конференция, която, чието домакин ще е правителството. Въпросът е обаче правителството и опозицията на тази конференция да могат да се съсредоточат върху по-важните въпроси, въпроси, които са важни за обществото, като например свободата на медиите, плурализма и защо да не спрем износа на сълзотворен газ, след като сме против неговото прилагане. Казва се, че Европейския съюз би трябвало да прекрати присъединителния процес на Турция. Не смятам, че това е така. Напротив, това е момента да опосредстваме истинските реформи, да подкрепим въжделенията на хората в Турция. Мисля, че е НП може също да направи нещо. Ние сме наблюдател. Не, не сме ли? Хаос. Мадам Тео Хаос. Акούσαμε сега две госпожа Телхаус. Господин Танък, другите колеги, всички се изказаха, осветлиха ситуацията в Турция, комисията също. Комисията се опита да ни каже, че е, ситуацията в Турция няма връзка с е, ситуацията в други мусулмански страни и, се, и каза, че важно е, че много важна е търговията с Турция, но в крайна сметка Европейския съюз представлява определени принципи. Личният дневен ред на Ердоган, а именно да накара страната да приеме, да е тласне в посока на ислямизацията, е нещо сравнимо с окупация. Въпросът с планирането на семейството, е, колко деца и трябва да имат хората, забраната на алкохола. Това са все сигнали, че Турция се отклонява от Европейския съюз. Ердоган иска да играе силната личност, да е, бъде пример за другите ислямски страни. Приключвам. Аз рядко се изказвам, но всеки иска всеки иска да се изкаже е, председателят. Аз е, при, всички да се изказват в определеното време. Много съжалявам, но имаме изслушването на посланника, той вече ни чака. Съжалявам, господин Мацакос. Много съжалявам, че трябва да ви присъст, прекъсна, но мислете за колегите си. Говорим за солидарност, нека я приложим. така че нека всеки има едно и също време да се изкаже. Травматичните и кръвопролитни събития в Турция имат ясни корени и много дълбоки причини. Безредиците в Турция не са споредично е, събития. Докато националната идентичност не бъде въпрос, който да се реши, такива събития ще се повтарят. Има конфликт между светската част на Турция и ислямската част на Турция и мисля, че този конфликт не е решен. Не смятам, че Европейския съюз не е изпълнил, не е изпълнил обещанията си, но Турция все още не е решила дали да следва европейския път и да се придържа към ценностите, които изисква този път. Що се отнася до фундаменталния принцип за опазване на човешки права, има изискване от страна на Европейския съюз за уважаване на човешки права и за консултации между различните страни. Благодаря. Аз исках да се изкажа за да кажа, че не съм съгласен с начина по който подхождаме към Турция. Върховният представител госпожа Аштан излезе с изявление, добре, ако ако имаме доказателства за това, което се твърди в изявлението, добре, но а, какво се получава всъщност? Правим комплименти на Турция за това, което прави за Сирия. От друга страна осъждаме нещата, които се случат в страната. Аз пред... имам няколко предложения, но смятам, че тук става дума главно за лошото състояние на Работниците в Турция те получават малки заплати и има голям натиск върху профсъюзите. Факта, че профсъюзите участват в Протестите означава, че борбата на турските работници е в центъра на протестите. Имало е хора, които са убити, имало е арестуване на работници, така че това са ясни сигнали. Благодаря. Мисля, че ситуацията се заостря вследствие на намесата на полицията, мълчанието на медиите, и усещането на социалните медии, това не е организираната опозиция, която се проявява. Не се поставя под въпрос легитимността на държавата, но е ясен израз на несъгласие към управлението. Има хора, които са подкрепили на изборите тази партия, но тази партия става арогантна. Ардоган постигна много неща. Той модернизира, демократизира Турция и опосредства економиката економическия ръст. Но тази партия е, участва в голяма коалиция. Може би коалицията се разпада на либерална и консервативна фракция. В такъв случай това може би не е толкова лошо за Турция. Thank you, Chair. Uh, ja, wat ik gemist heb in dit alles is het sterke signaal van de... Благодаря. На мен ми липсва сигнал, силен сигнал от Европейския съюз. Когато говоря е, за сигнал, имам предвид човешките права. Права за, на демонстрация, възможността да се протестира е, без е, полицията да се намесва, свобода на медиите. И най-важното тук – това е да поемем, да започнем разговори с Турция по тази тема. И трябва да кажем на Турция ясно какво ще се случи, ако няма подобрение в това отношение. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към оценката, че събитията, на които сме свидетели в, в Турция, са доказателство за все по-ясно очертаващата се пропаст между прозападно и проевропейско ориентираната част на турското общество и по-консервативното и умерено ислямистска част, която подкрепя правителството на, на премиера Ердоан и е, което се опитва да завоюва позиции, които в, които в предишен период са му били отнети или отказани. Аз не съм съгласен, че в Турция, в политиката на Турция липсва усещането за диалог, за компромис. Напротив, аз смятам, че особено последните процеси, които текат в страната, диалогът с, във връзка с конституционната реформа и с съдебната реформа, включваща всички основни политически партии, е доказателство, че все пак има желание за компромис. И не на, и не, не на последно място, а, решителните стъпки за намиране на решение на, кип, на кюртския проблем също са доказателство, че има желание за постигане на, толкова, на компромис в тази толкова трудна тема. Аз мисля, че Европейският съюз ще бъде по-чуваем и по-валиден, ако отвори глави 23-24 по правосъдие и вътрешни работи. По този начин ще може да оказва наистина по-успешен натиск за напредък именно в тези чувствителни области, каквито са правата на човека, плурализма и свободата на медиите. Аз затова призовавам всички, които все още блокират отварянето на тези глави, да преосмислят своята позиция. Благодаря. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que, más allá de la respuesta pronta o tardía de la señora Ashton ante este problema, Creo que tenemos que ser conscientes de la envergadura. yeah, Денис, ки, когато става дума за реакцията на госпожа Аштен, трябва да сме наясно, правата на човека трябва да са защитени, трябва да знаем, когато Турция реагира по този начин, ние трябва да реагираме също отговорно. Ние трябва да реагираме в унисон с нашите принципи. Не би трябвало да реагираме непропорционално, така че да задълбочаваме нестабилността. Трябва да сме много предпазливи Трябва да защитаваме нашите ценности. Необходим ни е един основен дебат по отношение на това, което се случва в арабския свят. Имам предвид и ислямизацията. Тези трябва да реагираме в е, съответствие с нашите ценности. Председателят, благодаря ви. Думата има представителят на комисията. Благодаря. Искам да ви информирам, че в Истанбул комисар Фюле ще се срещне не само с министър-председателя Ердоган и господин министър Багич, ще се срещне също така с представители на платформата Таксим и на организации на гражданското общество. Предстоят продължителни срещи с тези представители, така господин комисарят още веднъж ще демонстрира своята ангажираност спрямо определени принципи. Може и да не вземате думата, казва председателят. Не е абсолютно задължително. Благодаря ви за дискусията. Мисля, че тя бе много оживена. Преминаваме към следващата точка, която ще бъде обсъдена при закрити врата. Имахме много време, но го използвахме за други цели. Затова сега трябва да сме бързи, за да можем и да започнем работа по